с огромно удоволствие и искам да приветствам с добре дошли представители на делегация на Канадския парламент. Те са в дипломатическата част на трибуните. Председател на делегацията е господин Дейвид Тилсън, председател на Парламентарната асоциация Канада-Европа. В нея влизат сенатори и членове на парламента от Онтарио, Алберта, Квебек, Нюфаундленд и Лабрадор и Британска Колумбия. Парламентаристите са в Брюксел, за да се срещнат със своите колеги от Европейския парламент и нейната делегация за отношение с Канада по повод 36-та междупарламентарна среща Европейския парламент Канада. Всички ние бяхме натъжени от трагичните събития на в Отава на 22 октомври. Искам да изразя своето съчувствие и огромно възхищение за коража и достоинството, с които канадците реагираха на атентата изправени пред заплахите, е много важно да защитаваме ценностите, които са в сърцето на нашите общества, както в Канада и в Европа. Надявам се, че тази среща ще укрепи допълнително отдавните срещи между нашите парламенти. Пожелавам на делегацията приятен престой в Европейския съюз. Passiamo ora alle votazioni. Сега преминаваме към гласуването. Госпожа Аяла Сендер. Sí, perdone, presidente. Solamente no sé si esta mañana se ha dado, pero que... Господин председател, не зная дали сме говорили за това, но мисля, че може да сме доволни и да се поздравим всъщност че Розета е кацнала на кометата. Това е много важно за цялата космическа промишленост и изследвания. Това е изключителен резултат за европейската индустрия. Напълно съм съгласен с вас, госпожо Сендер. Сега преминаваме към гласуването на доклада Хаутала предложение на юридическата комисия.